бъдем в крак с съвременните практики в областта на обществените поръчки и ще ни дадат възможност да постигнем желания пазарен ефект. Заедно тези цели ще ни дадат възможност да отправим ясни дългосрочни е, пазарни сигнали и ще дадат възможност на обществените органи, производителите, инвеститорите да дадат е, своя принос към нулевите емисии до средата на века. Приемането на тази директива е важна стъпка към декарбонизацията на нашия транспорт и към нашата ясно заявена цел за нулеви емисии през 2050 година. Председателят благодаря, драга госпожо еврокомисар, сега от името на комисията Тран, господин Дели. Когото не виждам в залата, така че Продължаваме към политическите групи от името на НП господин Пипер. Заповядайте, господин Пипер. Благодаря, господин председател, госпожо еврокомисар. Екологията и нейното опазване ем, в Европа се прави най-добре с европейски ограничения на емисиите, с конкретни държа, задачи по държавите, с конкретни то законодателство. Ние работим също трансгранично по вредица области, включително енергийния знак и така нататък. Ако искаме да имаме, когато гарантираме това, както и енергийната сигурност, ще имаме истинска европейска политика. Но нека не се намесваме прекалено надълбоко не в, в никакъв случай не в общините и регионите. С тази задача ние всъщност залагаме на гнили основи. Европейски, европейска задача за обществени поръчки в обществените поръчки на общините. Това оскъпява и осложнява излишно нещата. Нека общините решат как хората да стигнат до съответните транспортни възли. Не е на Брюксел работа това. От в държавите отново ще бъдат подразнени, че не задаваме просто рамката. Една голяма част от а, е НП поради тези причини няма да подкрепи директивата. Благодаря. Сега от името на социалисти и демократи господин Данс за две минути. Имате думата. Uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. Правя благодарност към нашия докладчик, към комисията, към екипа на съвета за отличната работа. Господин Гжип, вие сте един много добросъвестен докладчик, напълно искрено го казвам. Вие проведохте преговорите между политическите групи много добре. Аз ви поздравявам за този успех – Материята е характерен пример за онова, за което сме избрани тук. За действията, които следва да предприемаме за очистването на автомобилния транспорт. Е, най, най, с най-сериозен относителен дял, не само за въглеродните емисии, а и за лошото качество на атмосферния въздух с е, крайно отрицателно въздействие върху човешкото здраве в нашите градове. Е, значи 13% някъде от брутния вътрешен продукт е, на, на Съюза се възлиза тази економическа дейност. 70% е, от ново регистрираните автомобили имат отношение към въпроса и, и, и това, което решаваме тук е определено от значение. Към 2030 година по директивата 65% от автобусите ще трябва да бъдат чисти. И сега, разбира се, е, местните власти, общините трябва да получат необходимото ресурсно обезпечаване за това. Но обръщайки се към колегите от ЕНП, искам да кажа, че тази амбициозност е нужна. Не можем просто да се надяваме, че нещата някак си ще еволюират от само себе си. Тези решения трябва да бъдат взети днес. Свидетели сме на протести навсякъде е, из Европейския съюз. Е, протестират младите, протестират отговорните е, граждани. Трябва да действаме сега и аз се гордея с предприетото от нас действие. Но трябва да кажа, че винаги парламентът и общините проявяват висока амбициозност, държавите, правителствата ни дърпат назад. Това, за съжаление, е опитът ми от последните години. Не знам докъде ще стигнем така, но за сега мога да благодаря на, на всички ви. За последен път се изказвам в пленарната зала. Възхитен съм от всички ви. Дошли тук да изпълните дълга си. Надявам се да работим все така заедно. Благодаря ви, колега, на добър час. От името на консерватори и реформисти е каре. Господин Демес Макер има думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, колеги. Вече водихме тук разговор за първите въглеродни стандарти за тежкотоварните автомобили. Сега говорим за чистите е, енергоефективни пътни е, превозни средства – е, с оглед насърчаването на тяхното производство. Е, на последния вод утре в парламента ще имаме две възможности. Да, да приемем мерки с чисто практическо значение за преодоляване на климатичното изменение и, и за постигането на по-чист атмосферен въздух. Обществените поръчки са важен лост за всичко това. Правителствата трябва да дадат пример е, е, моето правителство, е, правителството на, на Фландрия, определено е привързано към такава политика. И, и отново стигам до въпроса не само за изменението на климата, а и за качеството на въздуха в, в нашите градове. Партията, от която съм, НДА, държи на технологично неутрални решения. Не само електрически акумулаторни автомобили, но и хибриди с течен газ, с водородна технология. Е, всички тези технически решения следва да бъдат впрегнати е, в служба на задачата е, за постигането на нискоемисионна мобилност. Благодаря. Уважаеми колега, колегата Билбао Барандика има думата. Алде. Много благодаря, господин председател. Добър ден. Преди всичко искам да поздравя докладчика и докладчиците в сянка. Предложението ще допринесе за постигане на общата ни цел, а именно намаляване на 20, с 20% на емисиите от автомобилния транспорт. Тук имаме и реализъм, и яснота. И двата елемента са ни необходими. Дизеловото гориво знаем добре, че има своите странични е, ефекти. Затова се ориентираме към нови, чисти и високоефективни превозни средства. Екологичната криза вече доведе до намаляване на е, приходите и съкръщаване на работни е, места. Трябва ни бъдеща политика – която е ясна, подредена и реалистична. Необходими са ясни цели за намаляване на емисиите. Предсказуемостта и реализмът ще помогнат на гражданите, домакинствата, производителите и операторите да се съобразят с новите изисквания и да бъдат подготвени. Така ще се стимулира индустриална политика, която ще ускори прехода към нулево емисионни превозни средства. Всеки вид транспорт ще трябва да даде своя принос за опазване на околната среда, развитие на економиката и благоприятни последици за обществото. През 2007 година средната възраст на превозните средства беше 8 години. 10 години по-късно вече имаме средно 13 години. За да можем да преминем от 100% до 0% емисии, ще трябва да работим усилено. Иначе всичко ще бъде катастрофа за околната среда и за обществото. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Конечна за минута и 30 секунди от името на Обединената левица. Колегове, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин еврокомисар, може би, както знаете, аз не бях особено доволна от резултата на междуинституционалните преговори. Какъв е всъщност този резултат за зелена мобилност? поставяме много сериозни изисквания към производителите за намаляване на емисиите и до там текстът на директивата за зелена и е, е, екологична енергия предполага създаване на съответен пазар. Публичният сектор реагира твърде късно и а, задълж... а задълженията са много сериозни. Производителите ще трябва да плащат милиони евро за разработване на нови автомобили. Но ако обществеността не е готова, кой ще купува тези превозни средства? Така че държавите членки си измиха ръцете и прехвърлиха цялата отговорност върху производителите. Това няма да доведе до обективно намаляване на емисиите. Също биогоривата и палмовото масло не са достатъчно добре е, уредени. Преходните периоди също не са удовлетворителни. Парламентът приема документ, който е бледо подобие на това, което ние очаквахме. Не могат да подобря, подкрепя този документ. Сега по ще дам думата на, пос, на последния оратор. Колкото и да не са много а, присъстващите в залата, искам а, да благодаря най-сърдечно за работата с вас, а, с а, цялата си съвест, а, с цялото си желание а, участвах в. А, работата на парламента, за да можем да работим за разширяване на плурализма в ръководството ни. Успех на всички, които се кандидатират отново. Надявам се, че ще продължим да работим съвместно за обща Европа, с която се гордеем. Много ви благодаря. Сега от името на зелените давам думата на господин Марчелези. Заповядай, скъпи Флоран. Благодаря, господин председател. Крета Тюнберг бе е тук, в Европейския парламент, вчера и каза, парламентът е, гори. Е, домът ни гори. Е, е, е Положението е кризисно. Е, транспортът допринася в значителна степен за това. Е, трябва да направим така, че всяка държава членка да вземе мерки за очистването на пътно-транспортния отрасъл, поне на 20%. Няма никакво съмнение в неотложността на тази задача. Но както ни каза Грета Тюнберг вчера, нещо се отнася до е, климатичното изменение, не става въпрос да, да, да вършим най-доброто да дадем от себе си, а да, да направим онова, което е възможно. Всичко, което можем. Е, е, и нека последваме пример на някои общини, като например на Валенсия или Мадрид, е, в които с просто око се вижда преход към устойчива мобилност да ви дам пример, в Мадрид автобусния парк ще бъде на 100% екологосъобразен още от до година. Подобрява се качеството на въздуха, въздуха, който дишат всички граждани на Мадрид. Ето, това, е, това е пример, образец за, за целия Европейски съюз, който сочи, че може да се реши проблема. Господин Велкен от Социалисти и демократи за една минута. Уважаема госпожо председател, благодаря. Обществения транспорт в Европа трябва да стане по-чист автобусите и, железоп... и влаковете са основни замърсители на въздуха. Радвам се, че с този, с този пакет допринасяме обществения сектор да даде своя принос. Това са 75% от пазара. 2018% 9% от закупените автобуси бяха вече електрически в Германия се предприемат сериозни стъпки. Берлин, моя град, роден град Ос на Брюк работят тази посока. Това е верния път и е важно е автобусите с биогаз също да се използват и особено за транспортни фирми, които покриват големи територии. Мисля, че така правим много важна стъпка в напълно вярна посока. Благодаря. Сега госпожа Кристалска Паскал Демезе. Много благодаря, госпожо председател. С много проблеми се сблъскваме в областта на климата. Вчера имахме среща с Грета Тунберг, тя каза същото. Огромен е проблема с качеството на въздуха. То е много лошо в голям брой европейски градове. Имаме предложение за по-чисти превозни средства. Това е част от решението. Вярно е, можехме да бъдем по-амбициозни с целите си, но поне правим нещо и го правим сега. Определяме задължителни цели за общините и а, те ще трябва да се съобразяват с тези изисквания при възлагането на обществени поръчки. Замърсяването на въздуха не е единственото в измененията на климата, но и това решение може да допринесе за борба с тези изменения. Мисля, че вървим в правилна посока. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Болц от името на комисията. Заповядайте. Okay, Госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря ви за проведените разисквания. Аз съм наистина удовлетворена. С удоволствие отбелязвам наличието на все така категорична подкрепа от ваша страна за предложението. Благодаря още веднъж на докладчика и на всички докладчици в Сянка за много конструктивно протеклите преговори, благодарение на които приключихме процеса на време, така че парламентът преди разпускането си да приеме текст. Наред с другите елементи на пакетите за мобилност първи, втори и трети, изменената и допълнена директива ще играе важна роля за постигането на значително намаление на емисиите в транспорта, които са необходими, за да изпълним поетите задължения е, на, на конференцията, 21-та конференция по Парижското споразумение и оттам нататък. Се надявам, че е, Европейският парламент ще се постара и за напред е, да гарантира значителен принос към тази цел. Но преди е, да продължа, позволете ми да коментирам накратко казаното от вас. Първо, за амбициозността. Да, прави сте този пакет, това предложение е амбициозно. Но точно такова трябва да бъде. Но в същото време то и е реалистично. И съответства на пазарните прогнози. Важно е да е, припомним, че големите е, мрежи, е, общности на, на, на местни администрации, съветът на европейските области и общини, например, наскоро писаха до Европейския парламент и до румънското председателство е, ротационното на съвета, изразявайки подкрепата си. Да, местните общности са готови да се ангажират. Да, да, да, да инвестират средства. Разбира се, сега себестойността на чистите автомобили е висока. Това е вярно. Но ако себестоеността се изчисли върху целия е, срок на полезно действие е, на, на закупените моторни е, пътни превозни средства, може да, да, се, да се реши въпроса постепенно с нарастването на търсенето, себестоеността ще пада. Когато е необходима финансова подкрепа, ние разбира се сме готови да се възползваме от свързана Европа, от фонда за инвестиции европейския, от фонда за соци... социалния фонд на Европейския съюз. Нека ви припомня, има финансов инструмент за електрически автобуси, от който се ползват вече немалко европейски градове. Е, така че, е, като ясно заложените цели по линия на обществените поръчки за доставка на чисти автомобили е, е, имат своето място. Позволете ми да ви дам е, и някои допълнителни сведения за отрасъла. Миналия месец, юни 2018 година, група водещи представители на отрасъла на автомобилостроителите излязоха с отворено писмо до съвета, настоявайки за по-амбициозни цели в сравнение с предложените от комисията, потвърждавайки готовността си да работят за тяхното постигане. Така че, окружителни са признаците и от към предлагането, и от към търсенето на такива автомобили. И не на последно място, да, да потвърдя казаното и от вас, много градски общности вече са преизпълнили е, е, задачата. Ангажирали се през едните 5 до 10 години да е, постигнат напълно беземисионен автомобилен парк? И сега целта е да бъдат въвлечени всички останали да последват този пример, давайки си сметка. Разбира се, че много от средните и малките градски общности не разполагат нито с експертния потенциал, нито с средствата на един Париж или Амстердам. Но, но, но, но ние можем да, да, да им помогнем, можем да и съдействаме да договорят по-добри цени, например. която причина аз с нетърпение очаквам приемането на доклада на господин Гжип в пленарната зала утре, поредно доказателство за това, че ако осъзнаем необходимостта и обединим усилията си, можем да допринесем за благото на своите съграждани. Да, благодаря ви, госпожа комисар, напълно съм съгласна с вас. Благодаря ви за положителните думи. Сега ще закрия разискванията. Прочем, последен нашия докладчи, господин Гжиб. Благодаря, госпожо председател. Всички добре знаем, че електричеството като енергоисточник е много ефективно в превозните средства. КПД-то е много по-високо. На второ място, като подкрепяме развитието а, на този сектор, а именно чисти и високоефективни пътни средства, ние водим до промени в автомобилостроенето като цяло. Водим до а, промяна в общините, в големите градове. Намаляваме емисиите и така подобряваме качеството на въздуха. Затова чистите пътни а, превозни средства а, отговарят на желанията на гражданите. Имам един съвсем ясен пример. Един полски професор разказва, че обича а, да тича след работно време и изведнъж той осъзна, че бягането за здраве в парка всъщност изобщо не е за здраве, защото е, в замърсения въздух се разболяват белите дробове и се стига до преждевременна смърт. Все повече са общините, в които се вземат решения за ограничаване на достъпа до центъра на града. Освен това, все повече се залага на електромобили. Господин Кипер говори по този въпрос. Тази директива ще улесни контактите с регионите, с общините. Ние проведохме консултации с тях и се оказа, че местните власти разбират много добре проблема и са и искат да положат усилия за намаляване на въглеродните емисии чрез биометан, чрез електромобили. Освен това, има възможности за допълнително оборудване на вече пътуващите по нашите улици превозни средства. Освен това, е, трябва да привлечем всички заинтересовани страни, включително и производителите на автомобили. Трябва да говорим с всички заинтересовани страни и да разберем техните очаквания. Е, интересен е компромисът между, двете, между трите институции. Е, съветът, комисията и парламентът имат своите становища. И аз този контекст искам да благодаря на всички колеги, които работиха по това досие. Важно е да създадем стимули за всички онези, които ще са заети в приложението на тази директива. Искам да благодаря за доброто сътрудничество през този мандат. И то не само по това досие. Мисля, че добре работихме по всички досиета. Работим за добра цел. Работим за гражданите на нашия съюз. Благодаря. С това приключваме дебата. Утре ще гласуваме. Уважаеми колеги, искам да благодаря на комисар Пълч за нейната работа. Приятна вечер. Аз сега приветствам госпожа комисар Юрова. Сега ще говорим по доклада на господин Тадеош Цвивка. И така преминаваме към използването на цифрови инструменти в областта на дружественото право. Имате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 Намираме се в края на мандата. Остават ни само няколко документа, но в крайна сметка те са много важни документи. Например, този, който е свързан с европейския пазар, защото европейските инвеститори, европейските предприемачи очакват един такъв документ. В самото начало искам да благодаря на първо място, благодаря на комисар Юрова, както и на целия екип, които работиха по това отлично предложение за директива. То ни даде възможност по един отличен начин да работим заедно и да се работи заедно между парламента и съвета. Мисля, че е изключително добре протече, протекоха и тристранните срещи. Искам също да благодаря и на съдокладчиците е, или докладчиците в Сянка, които работиха много активно. За какво става дума тук? Става дума за дружественото право и за един изключително важен елемент е, за функционирането на вътрешния пазар. В случая говорим за нещо, което всъщност е същевината, същността на съвремието, т.е. цифровизацията. Тази директива създава нови възможности за регистриране на дружества благодарение на цифровите технологии, благодарение на интернет. Трябва да кажа, че е много интересно, че точно в края на този мандат говорим за въпроси, които са свързани с това, с цифровизацията. Да, края на мандата и не мисля, че е, само в самия край говорим за цифровизация. Говорихме и преди това. Това беше дълъг процес, но пък обществото отдавна и чака да се стигне до нещо. Особено предприемачите очакваха с голямо натърпение този документ. Нашата цел беше да спомогнем и да облегчим живота на предприемачите и администрацията. Имаше една законодателна празнина, която беше създадена и тя се дължеше на това, че нямаше координация на отделните системи, които евентуално функционираха в отделните държави членки а сега всъщност създаваме нещо ново. Избягваме всички тези забавяния, които съществуваха и създаваме по-голяма правна сигурност, особено що се отнася до регистрирането на друго дружество в друга държава членка. Всичко това водеше до загуби на пазара. Пазара губеше от това, че нямаше такава координация. Или не се създаваха дружества, или пък дружества решаваха да се откажат от определени договори, защото регистрацията им щеше да бъде много сложна. Документът пред нас всъщност дава възможност да се преодолеят всички тези недостизи. От 5 до 10 работни дни а, сега ще отнеме на регистрация. Разбира се, ако всички условия са изпълнени в съответната държава, в която регистрирате своето дружество, трябва да подадете, разбира се, всички необходими документи и трябва да отговорите на необходимите условия, които са предвидени в текста на директивата и които в крайна сметка целят да се избегнат измами и поне дават възможност, ако има такива измами, те да бъдат лесно откриваеми. Днес също така говорим за различни дружества, които евентуално биха били засегнати от едно такова развитие. В Европейския съюз има около 24 милиона дружества. 80% от тях са капиталови дружества – Голямата част от тях обаче са малки и средни предприятия. Затова трябваше да положим големи усилия да осигурим възможността тези, усилия, тези дружества да работят добре и да улесним работата им. Тези дружества, които се засягат от директивата, ще получат правна сигурност. Обръщам се и към госпожа Ирова. Искам да кажа, че се надявам от тук нататък до края на преходния период разпоредбите на тази директива вече да се прилагат към всички видове дружества. Искам също да подчертая още нещо. Нужно е сътрудничество между отделните държави членки говорим за изпълнение на различните аспекти на тази директива, за което е нужно такова сътрудничество. Например, започването на работа на директорски екип на едно такова дружество или определяне дали съответно лице може да е част от управителния съвет. Това са много сложни въпроси и затова искахме да се удължи преходния период, за да могат да бъдат разрешени тези сложни въпроси. Тази директива създава определени усложнения, ще кажат някои, но аз лично се надявам в крайна сметка всичко това да е изключително от полза за държавите членки. Държавите членки трябва много бързо да реагират и аз силно се надявам нашите предприемачи много бързо да осъзнаят каква възможност им дава и затова много се надявам да се приеме този текст. Благодаря. И аз ви благодаря. Давам думата на комисар Юрова от името на Европейската комисия. Утре ще направим още една стъпка напред за цифровия пазар. И както каза господин Цвиевка, ние го правим в последния възможен момент да се създават компании, да се управляват по-лесно и по-ефтино с налични възможности всички държави членки, за да могат те да използват цифровите технологии и в национален мащаб и през граница. Така ще е по-лесно да се учреди нова компания или нейн клон – и всичко това ще е в съответствие с стандартите за сигурност. За това искам да благодаря на господин Тадеош Цвейвка и за бързата работа и отличното сътрудничество. Комисията е удовлетворена от резултата. Особено по отношение договореностите по директивата за цифровия инструментариум процедурите и изискванията, които позволяват единни процедури за учредяване на компании и обмен на документи. Също така и мерки против измамите. Директивата отчита и изключителните случаи, в които се изисква физическо присъствие – Договорихме се за правилата по отношение на обмена на информацията и директори, е, които няма да бъдат допуснати до длъжности. И за предотвратяване на измами. В заключение, информацията от фирмените регистри ще бъде достъп, достъпна, което ще допренесе за изграждане на доверие. Напълно подкрепяме а, компромисните предложения и очакваме гласуването утре. Благодаря ви. От името на ЕНП, господин Радев, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги! Бих искал да поздравя моя колега Тадеуш за постигнатото споразумение и за окончателния текст на тази директива искам да подчертая че тази директива ще е от изключителна полза най вече за малките и средни предприятия. липсата на правила за онлайн регистрация на дружества или разминаването на тези правила в държавите членки пораждаше ненужни разходи и тежести за предприемачите желаещи да създадат ново предприятие или да разширят дейността си чрез регистриране на дъщерни дружества или клонове в друга държава. с новите правила това вече ще бъде по лесно и те ще могат да регистрират дружества с ограничена отговорност да създават нови клонове и да подават документи в търговския регистър изцяло онлайн. процедурите в държавите въвели онлайн регистрация каквато е и моята страна българия обикновено са по евтини и водят до по бързо обработване на документите от тези при които заявленията се подават лично и на хартиен носител. с новата директива регистрацията на дружествата ще става онлайн което ще намали значително разходите за това допринася и принципът на еднократност според който на дадено дружество се налага да представя една и съща информация на публичните органи само веднъж. използването на цифрови решения в дружественото право следва да предвижда високи стандарти за защита от измами и злоупотреби. в тази връзка осъществяването на контрол на самоличността и правоспособността на лицата които учредяват дружества както и възможността да се изисква физическо явяване пред компетентен орган са изключително важни. от голяма полза за гражданите ще бъде и предоставянето безплатно от търговските регистри на повече информация за дружествата на всички заинтересовани страни. благодаря ви за вниманието. благодаря. Следващия оратор е госпожа Регна. Уважаема госпожо комисар, господин докладчик. Истина е, че предприятията ще могат да се регистрират онлайн и цялата бюрокрация ще може да се извършва онлайн. Още от началото подкрепата на моята политическа група не беше сигурна. За нас, социал-демократите, е много важно да се борим против измамите, след като едно предприятие може само с едно кликване да създаде клонове в друга страна. Ние не искаме да поощрим една Европа на Делуер – ето защо благодаря изключително на господин Тадеош, благодаря и на госпожа комисаря, благодаря на преговорите, благодаря и на Йете Гутеланд, от чието име аз говоря днес. Защото резултатът е предвижда контрол на правоспособността на хората, които искат да създадат предприятие в друга държава членка. Това за нас е много важно, защото онлайн регистрацията не бива да поощрява създаването на фирми фантоми. Повече информация, повече прозрачност са изискванията към бъдещите предприятия. Важно е и новият елемент, а именно факта да се въведат нови правила, да се изключват директори, които са загубили правото си на глас и са дисквалифицирани. Европа не бива да стане онлайн магазин за създаване на фирми. Държавите членки трябва много да внимават да няма злоупотреби на дружественото право. В такъв смисъл благодаря за този спринт по тази, по тази тема. Резултатът е чудесен. Благодаря. А сега господин Покет от ЕКАРЕ. Минута и половина. Благодаря. Във Фландрия МСП са гръбнака на економиката. Те дават работни места за мнозина. Всичко трябва да бъде улеснено посредством цифровизация. Парламентът трябва обаче да даде възможност за лоялна конкуренция и възможност да се започне работа във всяка една държава. Регистрацията трябва да бъде упростена и цифровизацията е стъпка напред в тази посока. Създаването на дружества онлайн, някои казват, има възможност да създаде условия за измами. Но има други начини за гарантиране. Може да има електронна идентификация или по-нататъчни проверки. Създаването на дружества трябва да бъде упростено. Не просто по-ефтино и да бъде от полза за економиката, в която се създава съответното дружество. Благодаря. Благодаря ви. Преди да дам думата на господин Цвивка, за да закрия дебата, може би да дам няколко, някаква възможност на комисаря да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за изказванията и в същото време ви призоваваме да гласувате за компромисния текст. Този законодателен акт всъщност е покана към дружествата да влязат в 21 век. За мен това е стъпка в правилната посока. Ние правим нещо много полезно. Можем сега да се съсредоточим върху изпълнението на наличните процедури и привеждането им в практическо изпълнение. Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на докладчика за заключителни думи и ви поздравявам. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca, dziękuję. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа комисаря. Благодаря и на всички колеги за това, което е, те казаха по тази тема. За нас като законодатели като Европейски парламент, за нас е естествено да сме честни пред а, предприятията и очакваме същото от тях. Затова предлагаме правила, които да улесняват техния живот. Средата в днешно време, в която работят предприятията, е повече цифрова. Естествено има хора, които извършват злоупотреби, но се надявам в цифровата среда те да не се увеличат като брой. Отново благодаря на всички колеги, които ми помогнаха. Аз апелирам в същото време и на съвета държавите членки да бъдат бързи при приложението на директивата. Предприемачите в Европа чакат тези модерни нови разпоредби. Благодаря. Благодаря. Уважаеми колеги, с, колега, с това приключваме дебата. Утре ще гласуваме по него. На следващо място имаме доклада на Евелин Регнер Презгранични преобразования, сливания и разделяния. Докладчицата има думата най-напред. 4 минути. Sehr geehrte комисар. Благодаря, госпожо комисар. Уважаеми колеги, това, което сме създали тук е кръгълен камък. Директивата е много сложна. Тя е толкова сложна, колкото директивата за защитата на личните данни. Двете институции прекараха над 100 часа в преговори. За това искам да благодаря на всички участници. Искам да благодаря на комисията, на ком... госпожа комисаря, на докладчиците в Сянка и на съвета. Имаме фонд, който ще регулира мобилността на предприятията и ще въведе единна процедура. Ще се регулират преобразованията, сливанията и разделянията на предприятията. Всички предприятия имат право на това. Да, аз съм синдикалистка и зная колко е важно предприятията да се движат през граници. Предприятията имат право на мобилност, но това право никога не е било сложено в рамка и не е било регулирано. Затова <clears throat> решенията на Европейския съд по тези въпроси са се случвали извън една определена рамка. А сега ще имаме един баланс между правата на предприятията и защитата на служителите и работниците. Успяхме да намерим най-добрия, най-малък знаменател, а именно по-добра защита на работниците и служителите, когато едно предприятие се премести в друга държава членка и освен това една задължителна клауза против злоупотреби, с която се обесърчава създаването на фирми фантоми. Работниците трябва да бъдат защитени, когато става дума за техните работни места. В бъдеще се казва съвсем ясно в директивата, че при всички фази на процеса трябва да има консултации с работниците и служителите. Няма да има повече новини за преместване на предприятието, на дадено предприятие и редица уволнения – преди това да се случи, работниците ще могат да реагират, да задават въпроси и да правят коментари. Освен това, ясно е, че работническите съвети на национално равнище са равнопоставени на европейските работнически съвети. Те ще бъдат въвлечени в консултациите и ще имат укрепени права. Защитата на работниците и служителите е подобрена в предложението на комисията и то във всички трансгранични операции. Това означава съвместно вземане на решение. На второ място искам да, про, по, да подчертая важността на скандалите с данъчното облагане, скандалите и злоупотребите с фирмите фантоми и при командироването на работници. Фирми се опитват да се подслонят в най-благоприятната юрисдикция, където могат да избегнат плащането на данъци. Ето защо съм благодарна, че въведохме една задължителна клауза за борба против измамите. Винаги, когато има съмнение за злоупотреба, трябва да се подаде сигнал за проверка за съответствие със съответното европейско законодателство. Ако се окаже, че има злоупотреба, то тогава предприятието няма да получи лиценз за презгранично преобразование. Тази клауза въжи за презгранични правообразувания, сливания и, разди, и разделяния, както и за преструктуриране на предприятия. Ако злоупотребите се открият след преструктурирането, санкции могат да бъдат наложени ретроактивно. Благодарение на тази директива не би трябвало повече да се създават, да могат да се създават фирми фантоми. Виждате, пакетът е много сложен. Затова благодаря на всички колеги, на всички докладчици в сянка, защото резултатът е много добър. Благодаря. От името на комисията думата има сега госпожа Юрова. Уважаеми депутати, ще започна развълнувано – това е последното пленарно заседание за мен по време на този мандат. Много пъти бях тук тези пет години. Работихме по много различни теми, както колегата Регнер и господин Баскал де Грандес и много други казват. Много е важно това за постигането на синергия, експертни познания, здрав разум – синергия на това да разберем какво е необходимо да се направи. И това е един отличен пример. Този пакет за дружественото право е сложен и от това, което чух от мнозина, мнозина не вярваха, че ще успеем да прокараме всичко. В този момент се намирам намираме по един, на един труден път, но той води към успех. Единия пазар води до много възможности за растеж, но често дружествата не могат да се възползват на практика от всичко това. Евро... Предложението на Европейската комисия отговори на призиви на Европейския парламент, бизнес организации, синдикати за залагане на правила в тази сфера. Разбира се, благодаря на докладчика госпожа Регнер, както и на съответните председателства на съвета за конструктивния подход и добрата работа по това сложно предложение. Много се радвам, че Европейския парламент и съвета намериха прагматичен компромис, който може значително да подобри положението и за служителите, и за е, дружествата. С тази директива дружествата ще могат да се реорганизират на единния пазар, като същото време предоставя необходимите гаранции за служителите и за всички заинтересовани страни. В такъв смисъл ние приветстваме задължителния характер на мерките, които избягват злоупотреба. Това е много, е много важно за Европейския парламент и много други заинтересовани. Комисията също приветства разпоредбите за правата на служителите. Там се включват много от елементите, включени в позицията на парламента. Прагът от 4 пети за начало на преговори в тези сътрудничества, задължителните преговори, разпоредбите а, за запазване при следващи операции дават цялостен пакет а, от предпазни мерки. Новия член за информация уточнява правата на служителите, които да могат да действат в трансгранични ситуации. Това бе важно за парламента. Имаше различни позиции, когато започнаха преговорите и затова искам да поздравя с законодателите за намерените решения. Компромисът е балансиран и е огромна стъпка напред в сравнение с настоящото положение. То дава ясни правила за всички страни, които участват в такъв тип операции, а в същото време процедурата на практика не става прекалено тежка. Затова Европейската комисия напълно подкрепя компромиса и очаква с нетърпение утрешното гласуване. Благодаря. Благодаря много, госпожо комисар. Сега ще дам думата на представителя на Комитета по економически и парични въпроси, господин Лутвиксон, за две минути. Благодаря. Ние изготвихме становище по тази тема. Е, много е Хубаво, че вече има правила в тази област, в е, областта на презграничните преобразования. Има и гаранции, които предотвратяват социален, социалния и данъчния дъмпинг. С това се защитава единния пазар – Искам да благодаря на преждеговорившите колеги, да, искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Мисля, че в, в преговорите с съвета постигнахме добри резултати. С интерес очаквам прилагането на новите правила. Те ще дадат възможност на предприятията да се развиват, да печелят повече като в същото време работниците и служителите са защитени по-добре, включително и акционерите. Мисля, че всичко това е много положително. Беше крайно време това да се случи. Хубаво е, че има защита и превенция на злоупотребите. Така гражданите ще укрепят и възвърнат доверието си във вътрешния пазар. пазар. Ние сърдечно подкрепяме този текст. Благодаря на колегата Лудвигсон. А сега думата имат политическите групи. Първият оратор е господин Деграндес. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Позволете ми да започна с благодарност за работата, която бе свършена от съвета по един много сложен въпрос. Да благодаря на моя приятел или противник понякога, госпожа Регнер. Целта беше да улесним малките и след, средните предприятия да се възползват от свободата на очредяване – и установяване. Да има един режим, една система, която да е предвидима, да защитим правата на работната ръка и в същото време да предвидим мерки за защита на работниците. Това доказва, че задължително да имаме отговор по отношение решенията на Съда на Европейския съюз и член 49. Тоест, дружествата, които са установени в държава членка, трябва да имат право да преместят седалището си в друга държава членка, без да губят своите права като субект. И Струваше се да се включи тази клауза против измамите, както бе предложени от докладчика и съвета, за да се избегнат измамите и да се предотвратят случаите на измама на пазара. Така че, както знае докладчика, аз подчертаех, че е необходимо компаниите да се обосновават, а, когато ползват публични средства – Имаме много случаи, когато е имало държавни помощи, работниците остават е, без защита. Това се е случвало много пъти. Затова са нужни последващи проверки при такова преместване през граница. Нужно е да има надлежна система за проверки на единния пазар. На фона на всичко това Крайният резултат е положителен. За съхраняваме правата за а, установяване през граница. Благодаря ви. Благодаря. От името на социалисти и демократите, е, следващия оратор е господин Дечен. Госпожо председател, госпожо комисар, с утрешното гласуване ще приключи една ситуация доста неприятна